предстоящата инициатива за миграционния маршрут Европейски съюз Африкански рок. Изказване на съвета и на комисията. И така, давам думата от името на съвета на господин Делабедова. Президенте, онореоли депутати. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, С удоволствие откликвам на поканата да представя инициативата за миграционния поток Европейски съюз Африкански рок, тъй нареченият процес от Хартум. Ще ви посоча какво се случи на конференцията, провела се на 28 ноември. Държа да изразя собственото си удовлетворение, както удовлетворението на съвета от факта, че Европейският съюз и държавите членки взеха участие в тази конференция. Тази конференция допринесе значително за успеха им и всички сме съгласни, че сътрудничеството между страните по происход и страните дестинация на, мигра... на миграционните потоци трябва да се осъществява в духа на добро сътрудничество, партньорство и споделена отговорност. Процесът от Хартум който е следствие от тази конференция на министрите, провела се в Рим, представлява една много ценна рамка, която ще ни позволи да обсъждаме въпросите, свързани с миграцията и други свързани с тях въпроси с партньорите ни от африканския род. След поредица от неуспешни опити, за, в крайна сметка, африканските страни и Европейския съюз се сложиха началото на един процес на сътрудничество по отношение на миграцията. Това означава също така, че имаме възможност за постоянен диалог с, с страните от а, Източна Африка и а, африканският рок, рок, които са много важни страни, както на происход, така и на транзит на миграционните потоци към Европейския съюз. миграционните потоци, които минават през Средиземно море, съществуват благодарение на миграционните потоци на лице в страните от Африканския рог. След първоначалният етап ще се случим главно върху борбата с незаконния трафик на мигранти и трафика с хора изрежда всички конкретни мерки, които трябва да бъдат предприяти и всички сме наясно колко важно е, възможно най-спешно да се предприемат мерки за борба с незаконния трафик, трафики с каналчиите и да се разбият техните мрежи, тъй като тези мрежи представляват много сериозна заплаха за живота на самите мигранти. А в средносрочен план, както ясно е заявено в декларацията, основната ни цел ще бъде да разширим тази рамка, за да може четирите региона, обхванати от общата подход към миграция, да бъдат обхванати, а именно законна миграция и мобилност, миграция и развитие, международна закрила и незаконна миграция. Това са четирите теми. Така също така да подчертая, че в декларацията се подчертава, че защитата на правата на човека е хоризонтален въпрос и много важен елемент от това сътрудничество. Също така в декларацията ясно е разписано, че трябва да се зачитат всички принципи на международната закрила и в частност Конвенцията от Женева от 1951 година. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, мисля, че определихме тази нова рамка на сътрудничество чрез процеса на хър, хър, от Хартум. Това е една добра основа и тя ще ни позволи да преминем към един нов етап на по-активна дейност и призовавам Европейската комисия и държавите членки активно да вземат участие в този процес. А участието на Европейския парламент в процеса също така ще бъде много важен, за да може да успешно да бъде приложен. Благодаря ви за вниманието grazie tante eh, signor ministro eh, teraz zapraszam do zabrania głosu много ви благодаря, господин Министр. Сега от името на комисията думата има господин комисаря Аврамополос. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Днес ми се наложи да пътувам от САЩ до Грузия и от Грузия до Северна Африка. Надявам се, че това пътуване ще приключи рано тази вечер, защото сме доста изтощени вече, но темите наистина са важни. Парламента прави дебати, в които често говори за необходимостта да се спасят човешки животи по пътя към Европа. В парламента често съм чувал призиви към комисията и към държавите членки да намерят практически решения на проблемите с трафика на хора и контрабандата на мигранти от Африка в Европа. За да постигнем тези цели, имаме нужда от рамка за диалог и за конкретни действия с страните от региона. И това е всъщност тази инициатива за Африканския рок. Това е политически процес, посветен на миграцията, в който ще участват страните от Източна Африка и основните страни на транзит от Средиземноморието. Това са страните на происход, транзит и дестинация. По миграционния маршрут Африкански рок ЕС трябва да участват държави като Джибути, Египет, Еритрея, Етиопия, Кения, Сомалия, Южен Судан, Судан, както и Либия и Тунис. Отвъд политическите декларации ще подпомагаме страните партньорки да се справят по-добре с хората, мигрантите, които са в неизгодно положение. Ще се опитаме, освен това, да подкрепим в усилията им съдебните системи на страните от ЕС и от Африка когато става дума за справяне с трафикантите. Миграционните потоци носят не само предизвикателства, обаче те носят със себе си възможности за всички страни. И тези на происход, и тези, които представляват дестинации. И ето защо смятам, че сътрудничеството с страните партньори не трябва да спира там, където решаваме проблема с незаконната миграция. Трябва да определим амбициозни цели и да намерим кои са причините за тази миграция към ЕСА. Вие, уважаеми евродепутати, няколко пъти сте призовавали за ефикасно сътрудничество с трети страни, страни на происход и страни на транзит. Тази инициатива за миграционния маршрут ЕС Африкански рок представлява една решителна крачка в процеса. Наред с инициативите за мобилност и миграция, инициативи, които бяха приети на една специална среща на върха, ние трябва да продължим да защитаваме онези, които са в най-неизгодно положение. Настоящата инициатива за африкански рок може да ни помогне да разберем по-добре нуждите на другия и да определим по-добре предизвикателствата за нашите континенти, както и да намерим решения в духа на споделената отговорност. Знам, че много от вас ще имат въпроси за това как ще интегрираме измерението на човешките права в този процес, особено когато става дума за страни, където не се зачитат демократичните ценности. Бих искал да ви уверя, че насърчаването на човешките права остава приоритет за нас и това е отразено в пълна степен в документа за настоящата инициатива. На тази основа ще продължим да работим за развитие на процеса и ще гарантираме, че той е приспособен към нашите политически цели. А това са цели, които трябва да бъдат приети, споделени и то доброволно. Очаквам да видя какви практически стъпки ще има, за да може този диалог да започне максимално бързо с цел постигане на конкретни резултати. Трябва да спомена два конкретни аспекта. Мигрантите, които са в тежко положение е, в някоя страна, тук е, трябва да имаме инициативи за връщане. За тази цел имаме първоначално финансиране от 5 милиона евро. Това е по инструмента за развитие и сътрудничество на Европейския съюз. На второ място трябва да има развитие развиване на национални и регионални стратегии за борба с трафика на хора и контрабандата на човешки същества. 750 000 евро сме заделили от Фонда за международна сигурност за тази цел. Различните проекти, които комисията развива в тази връзка, ще започнат следващата година. Ще поискаме от нашите африкански партньори да разгледат нашите предложения и да обещаят, че ще ги приложат на практика. Държавите членки заявиха своя интерес да работят активно по някои от тези инициативи. Обмена на опит би допринесъл за укрепване на връзките с третите страни и за намирането на добри, конкретни, бързи решения. В заключение, ако искаме да подобрим положението на мигрантите, трябва да действаме, защото това зависи само от нас. Аз вярвам, че трябва да има сътрудничество с страните по происход, трябва да действаме сега и трябва да действаме бързо. Само когато сме единни в Европейския съюз и в рамките на европейските институции, то включвам и СВД и държавите членки естествено, само тогава ще постигнем целта. Европейската комисия разчита на своите партньори по този дълъг политически процес. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за това важно изказване от името на комисията. Сега ще чуем представителите от името на политическите групи. От името на НП ще се изкаже Роберта Мецола за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз приветствам процесът от Хартум, който започна преди няколко седмици. Целта на този процес е да се заемем е, с трафика на мигранти между Африканския рок и Европейски съюз, в резултат на което държавите са насърчени отново да работят заедно и да започне диалог. Това е причина за да бъдем оптимисти. Както наколкократно съм заявявала, ще повтори и днес. Единствения път е, към успешна политика на Европейския съюз в областта на емиграцията почива на холистичен, цялостен подход, когато се имат предвид всички аспекти на проблема. Като един от най-важните аспекти е да има същинско сътрудничество с трети страни в Африка, особено страните по происход, а също така и страните на транзит. Ние трябва да подкрепим тези страни, е, за да се борят срещу всяка незаконна дейност е, при която жертва са най-ранимите. Ние трябва е, да се занимаем и с причините, които карат хората да напускат е, страните си. Мисля, че това е всеобхватен, важен проблем. Ние трябва да подкрепим жертвите на тези незаконна дейност, а именно трафика на човешки същества. Трябва да се защитават правата на човека. Трябва да имаме предвид кои са жертвите жертвите на трафика, поради което е важно да има и е, фонд за този за да се постигне успех при този процес. Не е необходимо е, само да се борим срещу него. Е, трябва да се търсят и конкретни решения. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Благодаря много. Сега има въпрос по, синята, по е, системата на синята карта от господин Вържия. Приемате ли въпроса? Господин Вържия? госпожа Вържия, Госпожо Мецола, искам да ви попитам дали сте запознати с положението в страните от Африканския рок. Знаете ли каква е ролята на тези страни в трафика на хора в този регион? Е, председатели, ако обичате, дайте отговор. Да, госпожо Вержия, разбира се, че съм запозната с положението в тези страни. Освен това, сега се връщам от страна, където идват много от емигрантите. А, аз съм от страна, където идват много емигранти от африканския рок. Ето защо е необходимо е, да се борим срещу незаконния трафик на хора, за да подкрепим тези, които са в най-неравностойно положение. Сега за социалистите и демократите давам думата на Бирки Ципъл за две минути. Благодаря ви. Разбира се, че трябва да се борим срещу причините за миграцията и процеса от Хартум към момента оставя много висящи въпроси. Борбата срещу организираната престъпност и срещу трафикантите на хора изглежда се смятат за приоритет за сметка на помощта и гарантирането на незабавна сигурност на най-уязвимите, в частност на преследваните и хората, които са обект на политически преследвания. Много често се поставят въпроси, свързани с центровете за прием. В Германия се говори за центрове за прием, центрове за добре дошли, но други ги определят по-скоро като центрове за задържане. Въпросът е дали тези хора действително ще се чувстват добре дошли в тези центрове, колко време ще останат те там, какви са възможностите за да се гарантира принципа на достъп до процедурата за искане на убежище. Какво всъщност се разбира под достъп? Кой има право да иска убежище? По какви критерии? Кой ще вземе тези решения? Дали транзитните страни, Европейския съюз или Обединените нации? Дали в крайна сметка по този начин няма да затворим още повече границите на Европа? Разбира се, имаме нужда от сигурни е, и законни миграционни маршрути и не бива да се е, ограничават възможностите за достъп до процедурата за убежище. Не бива да се довляваме само с е, хубави думи тук в Европейския съюз. Трябва много критично да гледаме на този процес от Хартум и макар да сме съгласни с самата инициатива, трябва да се запитаме дали всички държави наистина ще вземат участие в нея. И накрая, каква е конкретната роля на Европейската комисия в този процес от Хартум? Дали тя ще разработи идеи, които следва да бъдат финансирани от европейския бюджет и как Европейският парламент ще бъде ще взема участие в този процес. Има прекалено много висящи въпроси и се надявам Европейската комисия и съвета да могат днес да ни дадат отговор на някой от тях поне. Много ви благодаря. А сега давам думата от името на Ауде. Думата има госпожа Сесилия Викстрам за две минути. Бареса. Благодаря. На полски. Повече от когато е да било, ставаме свидетели на емигранти, хора, които бягат от войни от преследвания. И тъй като няма легален път към Европа, повечето от тези хора нямат избор, а просто стават зависими от безкруполни трафиканти на хора. Те се качват на някакви лодки и поемат към Европа. Само тази година са загинали над 3000 души в Средиземно море. Това по силата на един доклад от ВКБ ОНЕ от миналата седмица. Средиземно море се превръща в едно огромно гробище за хора без име, хора, които са обединени само от едно искане да спасят своя живот, живота на своите деца, хора, които се опитват да живеят в мир. Сега процеса от Хартум ще гарантира сътрудничество между ЕС и страните от Африканския рок. Ще участва и Либия. Е, целта ще бъде да се попречи на тези опасни пътувания към Европа. Трябва да има политически инициативи и аз приветствам тази инициатива, но няма страна, която да може да се справи сама. Не трябва да си въобразяваме, че режимите в страните от африканския рок, които потискат своите хора, така че те да бягат, ще сътрудничат. Тук имам предвид Судан, Сомалия и диктатурата Еритрея. Давид Исък, единственият човек от Европейския съюз, който е затворник заради своите убеждения, е затворен в тази страна повече от 4000 дни без съд и присъда. Трябва ли да сътрудничим с тези страни? Аз искам да поставя един голям въпрос тук. Мисля, че трябва да проучим въпроса. Комисията трябва да дефинира по-добре своята роля. Предизвикателствата са големи. Не трябва да разчитаме обаче на това, че диктатурите ще намерят решения на проблемите с миграцията, които има имаме ние. Благодаря, казва на развален шведски председателя и продължава на полски. Има синя карта а, от господин Карвар. Приемате ли въпроса? Заповядайте, господин Карвар. Благодаря, колега, че приехте моя въпрос. Чух какво казахте по отношение на диктатурите. Не смятате ли, както смятам и аз, че в Етиопия има една ужасяваща диктатура. Бившият президент е на 77 години и живее в политически лукс в Зимбабве. Ще се присъедините ли, когато аз порицавам Мугабе и го призовавам да екстрадира обратно този бивши етиопски президент, който трябва да бъде осъден поради престъпления срещу човечеството. Госпожа Викстром, въпросът ви е изключително важен. Трябва да кажем, че никога не трябва да приемаме диктатори да ни определят правилата, тъй като ние сме европейски демокрации от Европейския съюз. Нека да не забравяме нашите граждани. Давид Исак е в затвора повече от 4000 дни в Еритрея. Това е една от най-тежките диктатури в света. С тези хора ли ще сътрудничим? Трябва ли да им се доверим? Те ли ще спасяват човешки животи? Нека да ви кажа, аз се съмнявам. Ние имаме отговорност за това отношение и не трябва да я прехвърляме на режимите в тези страни в процеса Хартум. Аз приветствам тази инициатива, но мисля, че тя ще се провали още от самото начало, защото не можем да прилагаме двойни стандарти. Трябва да имаме една позиция по отношение на свободата на словото, демокрацията и върховенството на закона. Благодаря, госпожо. И сега преминаваме към групата на Обединената левица. Думата има госпожа Мари Кристин Вержия за една минута. Благодаря, господин председател. Процесът от Хартум има само за задача да нормализира взаимоотношенията на държавите членки на Европейския съюз с страните от Африканския рок. Нещо банално, нещо нормално. Това е диалог с диктатури, които потъпкват правата на човека и чието граждани бягат, за да избягат от репресията. Италианското председателство иска да благоприятства интеграцията на Еритрея като отговорен агент и ключов член на между международната общност. Господин комисар, ви искате да хвърлите основата на политическо сътрудничество, което е, да бъде от същностно значение с тези държави на происход. И съвета го каза. Дори в комисията сте казали, че ако проблемът би бил про... наименованието на процеса, трябва да го променим. Това е проблем на страните на происход, на страните на транзит. Трябва да възпрепятстваме мигриращите да бягат страната си. И е, не може правителствата е, да осъществяват репресии срещу тях съвсем безнаказано. Какъв да бъде диалога с тези правителства, които просто търсят международна е, легитимност, която вие просто им давате? Те са участници, казвам го и го повтарям, във всеки трафик в региона. Как можете да кажете, че човешките права са в сърцевината на процеса, че те остават приоритет? Как можете да кажете, че по този начин ще спасим човешки животи? Председателят на Френски, благодаря госпожо Вержия Сега са зелените. Давам думата. Свободния Европейски съюз Джудит Сържентини. Минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Явно срещата в Рим е била доста специална. Представители на Судан, Южен Судан, Египет, Етиопия, Еритрея. Някак не виждам Либия в този дълъг списък. Най-вероятно, защото не знаем кого да поканим от Либия, за да представлява нейното правителство. Спомням си, преди няколко години тук в тази зала водихме дебати за отношенията между Италия и Либия и програмата започната от тази страна, за да останат либийските мигранти в Либия. И си спомням, че госпожа Маустриом, предшественика на днешният комисар, трябваше да посети Либия, за да гарантира, че 3500 мигранти ще бъдат върнати в Либия, но няма да бъдат оттам върнати в Еритрея, защото там те със сигурност ще да бъдат жертва на насилие, най-вероятно ще да бъдат убити. Така че е ясно, че няма как да се сътрудничим с правителства, които убиват собствените си граждани. А явно сега искаме да го направим и официално да изразходваме средства от Фонда за развитие с, с подобни инициативи. Процесът в Хартум без никакво значение и защо се нарича такава, така че изобщо не мога си представя как може да започне подобен процес в столицата на Судан. Проблемът не е само в името. Целият този процес, цялата тази инициатива трябва да бъде отхвърлена. Идеята, че мигрантите могат после част от един процесен пакет за развитие е напълно неприемлива. Благодаря ви, каза председателят на холандски. А сега от името на СВД думата има господин Джеймс Кавър за две минути и половина. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Всички искаме да помогнем на смелите хора да избягат от войни, конфликти и крайна бедност. Но всяка една помощ трябва да проработи на практика, да може да бъде приложена и да е от интерес за хората. Не трябва да им се влушава положението. Трябва да се справим с причините за миграцията. Защо тези хора поемат през Средиземно море на малки лодки? Международната общност не успява да се справи с проблема, същото въжи и за държавите. Европейския съюз има принцип на свободно придвижване на 500 милиона души и сега иска да вземе под крилото си миграцията. Над 3 милиона са разселените лица в Судан, Еритрея, Етиопия, Уганда и така нататък. Вместо да говорим за наша политика за бежанците, нека да видим какви политики имаме по отношение на Африка. Общата селско-стопанска политика, например. Не само, че в ущърп на британските фермери, ами и води до изхвърляне на храни. Или пък политиката по рибарство. Европейския съюз с неговата политика по рибарство накара сомалийците да станат пирати. По отношение на търговията, защо да не спрем с налагането на търговски бариери? Всеки има право да се ползва от ниски цени на храните. Ние е, нарушихме много от а, е, начина на живот а, е, и принципите в а, африканския рок и сега се опитваме да направим нещо и се чудим Откъде идва миграцията? А не виждаме къде са причините за нея. Освен това, защо международната общност не признава Сомалиланд? Африканския рок има нужда от една стабилна нова държава, която може да се грижи за своите граждани и може да намери своето място в останалия свят. Сомалиленд може да се превърне в символ на надежда за този регион. Ето защо трябва да кажа, че африканския рок трябва да получи надежда и когато получи тази надежда, може и да започне да си помага сам. Благодаря. Сега от името на независимите господин Синадинос за една минута. Е, господин председател, 200, е, е, хиляди основно млади хора мигрираха, те избягат от техните правителства. Това са економически мигранти, които са на ръба на бедността, нямат работа без нормално здравеопазване, а къщите им могат да бъдат сесирани от банките. Те са част от това, обаче не е Судан, не е Африканския рок, това е Гърция, държава членка на Европейския съюз и има нещо много общо с страните, които искаме да подпомагнем. 200 е, е, хиляди в Гърция е, остават на кризата. Учени хора, по-малко 30 години. Умни хора, които нямат бъдеще в собствената си страна. Това е Гърция. Няма никакъв въпрос, че миграцията от Африка към Европейския съюз е огромен проблем. Ние в Гърция го знаем, защото се занимаваме сами със себе си. Но Европейската комисия е против нас и иска ние да приемаме в родината си нелегални мигранти по Дъблин 2. Това е смешно. Смешно е, че Европейския съюз финансира програма като настоящата, е, без обаче да проявява интерес с вътрешната емиграция, защото това е следствие от нейната ужасна политика. Тези миграционни потоци вървят към могъщия север, докато на юг имаме економически залез и поперизация. Председателят е, е, господин Ленър за минута и половина. Благодаря ви. Трябва да се разглежда въпроса за миграцията от структурна гледна точка. И като част от цялостният подход към миграцията, който вече обсъдихме днес в изискването на резолюцията, предполагам по-силна интеграция на вътрешните и външни работи. Това е нещо положително и смятам, че комисията трябва да гледа отвъд границите на Европейския съюз и да търси сътрудничество с трети страни. Но по въпроса за процесът от Хартум, ако погледнете картата на Африка и виждате кои страни участват в него, там е Либия, но Либия не е част от процесът от Рабат, и декларацията от Дакар. А знаете, че Либия е една от страните, откъдето мигрантите започват своят ам, преход на Средиземно море към Европейския съюз. Така че без Либия да е част, как точно възнамерявате да разрешите този проблем, особено в рамките на процеса от Хартум? Много ви благодаря. Думата има господин Доро Клаудиан Фолзиция за две минути. Добре. Господин председател, госпожи и господа, всяка година имаме въоръжени конфликти, имаме природни бедствия, имаме липса на економически перспективи и всичко това кара хората от Африка да поемат по този опасен път през Средиземно море към Европа. По време на тяхното пътуване надеждите им за по-добро бъдеще се рушат от тези престъпни групировки, които ги контрабандират от липсата на храна, на вода, на човешки условия. Много се говори за расизъм, за изолация. Ако променим своите политики, ще променим живота на милиони хора и на много емигранти. Ето защо трябва първо да се заемем с причините за миграцията. Трябва да подкрепим правителствата, неправителствените организации, гражданите с цел създаване на едно добро управление, което пък да работи за просперитет, за повече възможности за своите граждани. На следващо място мигрантите могат да допринесат за економически растеж и в страните, от които идват, и в страните, в които се заселват. Много често мигрантите изпращат пари в своите страни и така допринасят економически за растежа или пък работят в страните, в които се заселват. Трябва да кажем на всички, че има полза от миграцията в Европа. И ако обясним каква е ползата от миграцията, тя ще престане да бъде мръсна дума. Радвам се, че миналия петък най-накрая на съвета се прие стъпка в това отношение. Има заключение да видим Европейския съюз обаче дали ще ги приложи на практика. Благодаря. Има искане от господин Карвар и от госпожа Спинели. Сини карти към вас приемате ли? Ако искате, госпожа Спинели ще е първа. Заповядайте. Само кои? Колега, да d'accordo che bisogna andare... Аз съм съгласна, когато казвате, че трябва да се заемем с корена на проблема. Искам обаче да ви задам един въпрос. Когато казвате, че трябва да подкрепим правителствата на страните по происход. Вие знаете ли тези страни с тяхната диктатура, с войните, с глада? Знаете ли от кои страни се опитват да избягат емигрантите? това не се дължи само на недостатъчното развитие, а просто защото в противен случай отиват в затвора. Да, да, да, знам с кои страни работя и знам за кои страни говоря. Знам, че има проблеми в Европейския съюз с някои от тези страни. Всички тези проблеми е, трябва да се включат в изисквания от нас към тези правителства, за да прилагат повече закони, изобщо повече правила е, за защита на човешките права и на демокрацията и е, за е, прилагане евентуално на пазарна економика и така нататък. Ние трябва да помогнем на тези страни да дадат на гражданите си причина за да си живеят в родината. На председателят, благодаря ви. Благодаря ви, господин Карвар има думата сега. It's благодаря, господин Бесата. Благодаря и на колегата, че прие моята синя карта. Колегата споделя ли моята страст за независимост на Сомали Ленд и признаването на тази страна от международната общност и от всички органи на ООН? Може би малко по-трудно беше процесът на приемане и признаване на Южен Судан, който, както знаете, беше последната официално призната в ООН държава. Така че споделя гледата моята страст в настояването ми да се признае за страна Сомалиленд. То не е темата на днешното ни разискване. Знаете, че в момента всички държави подкрепят държавата Сомалия, Пак повтарям, вашият въпрос не е свързан с днешното изслушване. Бързо. Много ви благодаря. Думата има госпожа Мариел Десернес за минути по война. Благодаря, господин председател. Лично аз мятам, че действително трябва да постигнем напредък по тези въпроси в Европейския съюз. Необходима ни е обща политика в областта на емиграцията. В момента това не съществува в Европейския съюз. Е, това е национална политика със съответните уклони. Същинска политика за емиграцията не може да се постигне без същинско партньорство с Африка. Аз много е, добре разбирам, че трябва да има контакти с определени управляващи. Освен това трябва да има контакти с опозицията хората, с неправителствени организации, с гражданското общество. Обаче трябва да има същинско партньорство с Африка. Ние знаем кои са целите за правата на човека вече беше казано, няма смисъл да го повтарям, това е от ключово значение, капитално, същинско, за економическото развитие и економическото развитие трябва да бъде структуриране, т.е. да престанем да изпращаме е, субсидирани продукти, които са конкуренция за състостопанство там. Трябва да работим за създоволяването на някои страни. Това са същностни реформи. Докато ние в Европейския съюз трябва да помогнем на Африка е, в борбата борбата срещу всякаква форма на трафик с хора, да реформираме и да хармонизираме правото ни на обежище. Не може човек, който е под политически натиск в родината си, да иска да стане политически е, беженец в родината си, обаче да бъде изпратен пред посолството в страната си по происход. Трябва да се реформира правото е, на обежище, да има квота по страни за емигранти и по-добре да наблюдаваме и контролираме границите си. Благодаря. Благодаря ви. Председателят, е, благодаря. А сега давам думата на госпожа Барбара Спинели за една минута. Парлеро и но... Изказвам се от името на много асоциации, които са против това споразумение от е, Хартум. Според нас то ще създаде много проблеми. Не искаме да има споразумение с диктаторския режим в Еритрея. 13% от беженците в Италия са от тази страна. Ние се опитваме да работим за демокрация, да изнасяме демокрация, но се проваляме. Има мигранти в концентрационни лагери в Судан, например. Те поемат или се опитват да поемат към Европа. Всичко това завършва трагично. Процесът от Хартум го описвате като крачка напред, но мисля, че той няма да успее. Просто екстернализирате правото на убежище, а то сега не е гарантирано в тези страни по происход така или иначе нито пък може и да бъде част от тълкуване на Женевската конвенция. Благодаря. Сега давам думата на Лаура Ферара за две минути. Благодаря ви, господин председател. В рамките на процеса на Хартум сме свидетели на лицемерие в полза на едно крехко сътрудничество без добри основи. Контролът на миграционният поток по подобен начин не отговаря на зачитането на правата на човека, тъй като от една страна се говори за промяна на начин на борба срещу миграцията, говори се за разбиване на трафика на хора, но от друга страна се е, сътрудничи с диктатури. Да вземем за пример Еритрея, диктатура с хиляди политически затворници. други правителства, правителството на Сомалия, на Етиопия, на Египет също не се отличава с особено зачитане на правата на човека. Еритрея и Либия не са ратифицирали конвенцията от Женева за защитата на бешенците от 1951 година. Едновременно с това се говори и за сътрудничеството по по отношение на достъпа до обежище, като се момент на тази конвенция от Женева. Либия е страна, в която са концентрирани хиляди мигранти, които ще се насочат скоро към Европа, а тази страна дори не взе участие на конференцията в Рим. Декларацията за процесът на Хартум беше подписана, за да има центрове за мигранти извън територията на Европейския съюз. И там се предполага, че ще се разглежда правото за достъп до процедурата за убежище за тези хора. Изглежда обаче целта е да се намерят споразумения, с които да се спре да се спрат а, мигрантите преди те да стигнат до Италия, което напомня споразумението между Кадафи и Берлускони, което вече беше споменато. В тези страни очевидно не може да има надлежен контрол и тези центрове за задържане вероятно ще се превърнат в истински беженски лагери, ако няма липса на общ подход безподобно лицемерие, който наистина ще създаде е, законни маршрути, защитавайки най-уязвимите мигранти. Само така може да контролираме миграцията. Благодаря ви. Сега думата има Франк Енгел. За минута и половина. Благодаря, господин председател, на полски язик. Първо искам да кажа на госпожа Спинели, всъщност да й отговоря. Ако говорите за всички онези, които бягат от затвора, който е африканския рок, в страна като Сомалия няма достатъчно затвори. Ако хората бягат, то е защото няма държава а, ние се правим все едно, че тази държава продължава да съществува. Реално Сомалия вече не съществува. И за това и искам сега да е, отговоря на моя колега Карвар. А, ние трябва да направим това, което казвате съвсем набързо, защото става въпрос за тери... единствената територия в целия регион, който не е само демократично установена, но е и място за убежище на много хора, които отиват там, защото няма няма къде да отидат. Хартум е, всъщност е най-близко до рая, до който искат да стигнат. И сега, е, докато комисията е тук, искам да кажа, е, че ние всъщност взехме името от инициатива на Африканския съюз. Искаме политиката ни да бъде единна, но всъщност ние трябва да се опитаме да последваме инициативите на самия Африкански съюз, за да се ограничи явление, което ние искаме да ограничим. И макар и ако ние трябва да говорим с диктатори, дори ако поемаме ангажименти към диктаторите, това няма да бъде най-любимото и приятно нещо, което можем да направим, но трябва все пак да го направим, ако искаме да постигнем нещо. Благодаря ви много. Председателя, благодаря господин депутат. Сега давам думата на госпожа Ана Гомеш за 3 минути. Не можем да очакваме от тези брутални диктатори да сключват споразумение с Европейския съюз и в същото време да потискат своето население и да остават безкрайно на власт. Тук имам предвид управниците в Судан, в Еритрея и така нататък, които потискат стотици хиляди души. Тези хора произвеждат емигрантите. Има стотици хиляди души от тези страни, които бягат от а, изтезания, от бедност. Ако искате да се справите с беженския поток от африканския рок, трябва да направите нещо, за да може хората да се освободят от тази диктатура, в която живеят. Не давайте пари на тези диктатори. Процесът от Хартум е обречен, той ще пропадне и няма да лансира по никакъв начин идеите, които му вменявате. Провала ще е още по-голям от този, който се случи с полковник Кадафи. Правителствата на Европейския съюз говорят за мира в Израел, говорят за справяне с мигрантския проблем. Какво става с Либия обаче? Либия е страна транзит. И много от хората, които бягат от африканския рок, минават през Либия. Благодаря. Сега давам думата на Изескун Билбао Барандика за една минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Европейските предприятия И европейските държави, които подкрепят процеса на Хартум, и особено държавите, които са далеч от е, участите се случаите в Средно море, трябва да признаят, че това е общ проблем. Надявам се, че тази среща в Рим ще даде нов тласък към, една политика на взаимно сътрудничество и лоялност. В тази среща срещах, участвах над 30 страни, включително и африкански държави, които споделят нещо виждане за необходимостта да има сътрудничество на държавите в региона, за да се гарантира мир, демокрация и върховенство на закона в региона. По този начин ще успеем да да постигнем нещо по-добро от това просто да прехвърлим трагедията от Средиземно море към бреговете на Източна Африка. Но а, може да направим и повече. Лауреатът на наградата Сахаров Денис Моколаге ни обясни защо толкова много хора бягат от родините си. Много често това е поради войни, които са свързани с сделките на някои от диктаторите. Може би това, което ще кажа, не е напълно политически коректно. Но понякога някои твърдят, че тираните са тираните на своя народ, а ние пък може да, се срамуваме от нашите ръководители, които се снимат на официални снимки с тези тирани и всички тези, които позволяват да продължават подобни при, кръвополития. Благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Бьорка за една минута. Благодаря. Европейския съюз задели ресурси, за да изгради крепостта Европа, камък по камък. И сега ще заделим ресурси, за да изградим едно гробище или окоп. Това е неприемливо. Това според мен е прахосване на средства. Основната цел казва се да се контролира беженския поток, да се изпращат обратно беженци. Помислете си какво щеше да стане, ако имахме друга отправна точка, именно да се борим за живота на всички, които бягат от войни и от конфликти тогава процеса щеше да изглежда съвсем по различен начин. Аз се изморих от колеги от другите групи, които, когато им е угодно, говорят за човешки права и за тяхната защита, но когато не им е угодно, не го правят. Сега говорим за още една инициатива, е, тя трябва да е насочена, според мен, най-вече към правото на хората да търсят обежище. Благодаря. И сега Думата има Мариана Петхир за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, почти 40 хиляди емигранти, включително и разселени лица, дойдоха в Европейския съюз през 2013 година. Според Световната организация на мигрантите. Повече от 3000 са загинали в Средиземно море. Уви, 2014 година е годината, е, която е отнела най-много човешки животи в Средиземно море на вратата на Европейския съюз. Е, повечето от хората са се удавили или просто са умрели от глад. Е, те идват именно от източната част на Африка. Процесът от Хартум е процес, който трябва да приветстваме, защото е рамка за диалог между Африка и Европейския съюз за за да се опитаме да предотвратим трафика на хора но не е достатъчно да се създават коалиции, е, да е, се предвиждат финансови фондове, като че ли е, тук политиците утешават своята гузна съвест с пари, защото не са направили това, което реално е трябвало да направят. Човешкият живот има еднаква стойност навсякъде. Папата ни говори за това пред парламента и ние не искаме Средиземно море е, да става огромно гробище. Папата каза, че Европейския съюз може да се справи с проблемите на емиграцията само ако е взела ясна позиция по своята културна и идентичност и ако приеме съответните закони, за да защити както правата на европейските граждани, така и за приемането на емигранти. Скъпи колеги, ние трябва да се вземем с корена на проблема, а не само с неговите последствия. Е, Госпожа Кинг, имам думата за минута и половина. Президенте. Благодаря ви. Господин председател, огромните миграционни потоци, с които се сблъсква Европа, изисква създаването и прилагането на механизми на сътрудничество с страните по происход и транзитните страни. А, за да има устойчиви споразумения, очевидно, че никоя държава членка не може да действа сама. Затова имаме нужда от сътрудничество, основаващо се на съвместните ресурси, преди всичко на обща политическа воля. По този начин ще можем да спасим хиляди мигранти попаднали в ръцете на трафикантите на хора. Не бива да забравяме и причините за тези миграционни потоци. И преди всичко трябва да зададем въпроса за защитането на правата на човека в страните по происход на, тази, на тези мигранти. Затова аз лично имам резерви към последният етап от развитието на процеса на Хартум и в частност възможността да се зададат центрове за бежанци, където тези хора да се приемат и евентуално да се задържат. Тук трябва много ясно да се изясни правата на търсите убежища. Те винаги имат право на достъп до подкрепа и закрила и достъп до всички процедури съгласно международното законодателство. Какви са споразуменията на и отговорността на Европейския съюз. Знаете, че имаше споразумение между Италия и Либия и никога вече няма да сме склонни да приемем подобно нарушаване на правата на човека, като това, което беше допуснато по време на режима на господин Кадафи. Много ви благодаря. Сега думата има господин Хуан Фернандо Лопес Агилар. Е благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Процеса от Хартум ще е, доведе до много сериозни последици. Между другото, вече има такива трагични случаи. Около Лампедуза има около 4000 души, които са се отдавили. Говори се сега за това, че ще сътрудничим с е, страните е, на происход на тези емигранти. Целите трябва да бъдат подкрепени. Е, и в африканския рок. Но нека да не забравяме, че когато говорим за Еритрея, за Сомалия, за други страни, това са провалени държави. Те нямат никаква администрация, не зачитат човешките права. Така че, когато се опитваме да установяваме сътрудничество с тези държави, трябва да не забравяме, че Европейския съюз следва да зачита своите собствени стандарти, да зачита човешкия живот, е, човешките права. Трябва да се справим с трафика на хора? Да. Трябва да се справим с проблема на загиващите? Да. Но Европа трябва да инвестира, за да промени положението в страните на происход. Трябва да направим крачка напред трябва да се гарантират основните права на хората в най-неизгодно положение. Жените, непълнолетните, които са в лапите на тези трафиканти, има толкова много трагични случаи и колко пъти вече сме ги обсъждали в парламента. Благодаря, казва председателя сега госпожа Бонефла. За една минута и половина. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, е, е, е глобална и последователна европейска политика в областта на иммиграцията. Иска постоянен диалог е, с, с страните на происход. Е, мисля, че е, настоящия процес е част от тази е, цел. Е, подписаните страни е, поставят тази инициатива сред своите приоритети, е, като се заема с, с мрежите на тези, които нелегално прекарват хора. Въпреки това, обаче, това не трябва да бъде повод за нови бари бариери пред емигрантите. Всеки човек има право да поиска страната си, за да поиска убежище и да потърси по-добро бъдеще. За да има е, сигурно право на влизане на искащите за убежище е най-адаптираното решение за да се сложи край на трагедията в Средиземно море. Дискусията върху закона емиграция, която се представя като следващия етап от процеса на Хартум, не трябва да остава мъртва буква. За да има същинска добавена стойност, процеса не може да се сведе се само до декларации. Той ще има смисъл само ако се съпроводи с конкретни мерки при пълното уважение на правата на мигриращите и на търсещите обежище. Проектите по процеса от Хартум трябва да се извършват на доброволна основа, без никакви задължения по силата на международното право. Можем да очакваме конкретни резултати и добавена стойност само ако можем да гарантираме защитата на мигриращите и на техните човешки права. Благодаря ви, председателя. Благодаря, госпожо депутат. Сега пристъпваме към процедурата към спонтанни изказвания. Двама души са поискали думата. Господин Нотис Магиес, господин комисар, ако искаме да ограничим броят на мигрантите, идващи от африканския рог, трябва да разгледаме причините, за поради които те напускат тези страни. Хората са принудени да изоставят, да напуснат този регион и основната причина е опитът им да избягат от диктаторските режими в африканския рог. Трябва да възстановим демокрацията в този регион. Трябва да гарантираме защит, зачитането на правата на човека. На второ място трябва да се гарантира и мир в региона, е, защото ако има положение на война в отделни части на региона, това разбира се предизвиква проблеми и принуждава хората да бягат само за да спасят живота си. Имаме нужда и от финансова подкрепа от страна на Европейския съюз за развитието и економическия растеж на този регион. За целта трябва да разрушим мрежите на трафик на хора. Трябва отново да преразгледаме въпроса за Дъблин 3 и за политическите права на бежанците, включително и политическите бежанци. Трябва също така да имаме и един цялостен подход към въпроса за убежището и политиката на миграция. Благодаря ви. Благодаря. Сега думата има господин Джамбаски. Уважаеми председателстващ, уважаеми представители на комисията и на съвета, уважаеми колеги! Ще продължа мисълта на колегата Мариас и ще ви кажа следното нещо. В залата до сега слушах как миграцията е нещо полезно и тя трябва да бъде подпомагана и насърчавана. Но нека бъдем честни. За нас, за държавите, които граничат с този проблем за България, за Гърция, за Испания, за Италия, миграцията е повече проблем, отколкото е решение държавите ни лека по лека се превръщат в своего рода бежански лагери в територии в които има страшно много хора които не могат да си намерят работа които са различни културно различни по начина на своето списване. това е голям проблем за нас. и когато говорим за миграцията трябва да сме наясно със следното нещо къде е причината за тази миграция? а тя трябва да се търси там откъдето идват тези хора. и тук идва и следният въпрос кой стои зад тези диктатори. въпросът е кой разрушава държавите? кой разруши либия? кой разруши египет? кой разрушава всички тези държави? сомалия? кой е причината да се случат всички тези процеси? там трябва да се търси решението а не в превръщането на европа в един голям бежански лагер защото населението на африка е повече от един милиард. благодаря ви. Благодаря. И сега от името на комисията давам думата на комисар Аврамополос. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря. Дами и господа, аз съм дълбоко убеден, че поддържането на един структуриран диалог с страните от Африканския рък е от жизненно важно значение. Въпросът не е дали трябва да си сътрудничим или не с тези страни. Въпросът е как можем да го оставим, за да избегнем фактът, че мигранти превръщат в жертва на трафика на хора. Процесът от Хартум е само един елемент от една цялостна стратегия. Споделям притесненията ви относно целите на тази инициатива. При след това бих искал да уточня, че нашата политика не озаконява, не приема за законни режимите в региона. Целта е да бъдат ангажирани страните и да ги накараме да поемат своята отговорност за спасяването на човешки животи и за борбата срещу трафика на хора. Зато трябва истински ангажимент и мога да ви уверя, че ние внимателно и отблизо ще следим процеса. От друга страна, подобряването на връзките между вътрешната и външната политика на Европейския съюз, за да можем последователно и цялостно да разгледаме въпроса за миграцията е сред основните приоритети. И аз ще го разработя в дневният ред на Европейския съюз за миграцията, който беше обявен вчера в рамките на работната група на Европейската комисия за 2015 година. Освен това, няма някакво съмнение, че трябва да предоставим по-сигурно по-сигурни възможности за хората, които имат нужда от международна закрила. Европейската комисия в момента разглежда всички възможности, включително и възможността за разработване на един общ една обща система за издаване на визи по хуманитарни причини, за да могат хората да пристигнат в Европа и да поискат опешище. За момента искането на обежище е основният законен начин за достъп до Европа. Това е основен принцип, основна ценност, защото всеки пристигнал в Европа беженец е един спасян човешки живот. И държа с радост да кажа, че броят на местата за беженци, предоставени държавите членки тази година, се учи. Други важни елементи са програмите за регионално развитие и в това отношение Европейския съюз оказва, предоставя своята подкрепа на африканските държави, за да могат те да приемат беженците при възможно най-добри условия. В всички случаи, както вече казах, отблизо ще следим развитието на процеса и прилагането на неговите разпоредби. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин комисар. Благодаря ви за присъствието днес тук и за изказването. И сега давам думата на съвета. Господин Деля Ведов, имате думата. Грация, преседи... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които се изказаха тази вечер. Благодаря и на комисията. Председателството е благодарно за това, че депутатите изказаха своите, позиция, своите позиции и е, гледни точки относно процеса от Хартум. Няколко думи относно целите, рисковете и всички въпроси, свързани с човешките права. Процеса от Хартум трябва да се тълкува като процес на развиване на техническо сътрудничество с страните от Африканския рок. Това го каза и представителя на комисията. Сам по себе си този процес не представлява гаранция за справяне с режимите в тези страни. Отново казвам, става дума за техническо сътрудничество, което ще постави ударението върху два въпроса. На първо място трафика на човешки същества и на второ място престъпните организации, които стоят за този трафик. Естествено, че искаме да спасим живота на мигрантите, които поемат по този толкова опасен път през Средиземно море към Европа. За да постигнем тази цел, трябва да имаме един друг приоритет, а именно да се справим с ужасяващото престъпление трафик на хора. Това са целите на този план, този процес. За да създадем това сътрудничество, което естествено може да се простре и в други сектори, Европейския съюз естествено ще трябва да зачете всички свои ценности и правата на хората, човешките права. Аз смятам, че трябва да се свържем с властите в тези страни. До сега не сме водили кой знае какъв диалог с тях, но ако го направим, може да има някакъв положителен ефект – и да ги накараме по някакъв начин да зачитат човешките права. На следващо място, декларацията за процеса ясно подчертава, че трябва да има пълно зачитане на принципите на международна закрила. Споменава се важността на това да се предоставя закрила за беженците, да се предоставя помощ за онези, които са в крайно тежко положение. Говори се за това, че трябва да има стабилна цялостна закрила на беженците и на търсещите обежище. Освен това казва се, че разглеждането на исканията на търсещите убежище трябва да става по силата на международното право. Чух вашите притеснения, много бяха те, бяха изказани тази вечер. Италианското председателство знае, че има много проблеми. Нека обаче да подчертая още веднъж, че основната цел тук е защитата, спасяването на човешки животи. Председателството смята, че тази инициатива, тази цел си заслужава. За нея трябва да се борим и трябва да има допълнителни подпомагащи инициативи, като се отчитат и принципите на Римската декларация. За да успее тази инициатива и за да избегнем рисковете, които очертах, трябва да получим подкрепа от всички европейски институции и трябва естествено да има активно участие от страна на държавите членки. Искам да подчертая, че Европейския парламент има ключова роля тук. Бих искал да ви уверя, че ще ви даваме актуална информация за това какво се случва в този процес. Благодаря. Председателя, благодаря много, господин министър. Благодаря за вашето изказване за присъствието ви в пленарна зала. Така